Mes chers collègues, nous reprenons nos travaux. Продължаваме работата си, скъпи колеги. Налага се да ви се извиня за закъснението, но понякога координаторите се нуждаят от повече време, за да постигнат политическо споразумение. А от друга страна политическото споразумение лежи в основата на нашите гласувания и може да ги ускори. Така че постигнахме споразумение, договорихме се. commencer tout de suite par ces договорихме да проведем гласуване анблок, така че можем веднага да започнем с гласуването. Документите за двете гласувания анблок в момента се раздават. Наименованието на документа е предложение на докладчика във връзка с А1 документ А1 тук става дума за предложения, които са изработени на основата на споразумението на координаторите, като тези предложения се отнасят най-вече до маршовете. Двадесет милиона е допълнителното, допълнителния марш към Изменение номер 161, за което координаторите постигнаха споразумение. Вие ще видите и таблица със съответните данни и конкретни цифри, така че се надявам да подкрепите политическото споразумение между координаторите. А това означава, че ние по този начин всъщност ще е, адаптираме, така да се каже, сумите към е, всичко това, което вчера се каза. В е, съответните редове плащанията ще бъдат актуализирани и много се надявам да намерят и вашата подкрепя. Разбрахте ли всичко, което казах? Добре, тогава ще гласуваме по таблицата Амблок. Кой е за? Нека първо да чуем обаче докладчика преди гласуването. Господин председател, искам да поясня, че по три реда не сме гласували. И няколко думи искам да кажа за плащанията. По две от тях е, имаме хоризонтални изменения. Енергетика, трансевропейски мрежи и транспорт също така. Един от европейските институти по технология 1102 има заделени средства също. 107 милиона. Това е вписано, но искам само да ви припомня, че когато гласува имам блок, това означава, че гласувате и за тези средства. Освен това имаме една бележка, свързана с тем енергетика. Предлагам да приемем тази бележка, когато гласуваме анблок. Благодаря ви, това бе съвсем ясно. Така че по отношение на енергетика, плащанията вчера бяха гласувани в рамките на гласуването за хоризонталните изменения. Докладчикът е съгласен с бележките. Европейския технологичен институт Един милион и 70 е, хиляди е, са плащанията задълженията повече, около 2 милиона, както сами виждате. Така че сега ще гласуваме амблок по таблицата. Другите цифри няма да ги съобщавам. Благодаря ви. Това бяха гласовете за. Кой е против? Двама против. Повечето подкрепят тези нови суми. Приемаме ги. А сега преминаваме към следващото гласуване Амблок по рубрика четвърта. Получили сте този документ. Ако не сте го получили, по-късно ще гласуваме по тази таблица във връзка с четвърта рубрика Европейския съюз като глобален играч. Нека да ви поясна четвърта рубрика. Задълженията във връзка с външните отношения. Проведохме политически дебат вчера в края на преди обедното заседание в е, бюджетната комисия. Докладчикът е, представи едно предложение на координаторите за гласуване амблок по всички суми в е, рубрика 4. Става дума вече само за числата. Ще извършим проверка и ще гласуваме за тези кредити, които би трябвало да бъдат отнесени към резервите и за другите суми. Тоест, гласуването Амблок се отнася единствено до средствата, до сумите, а не до бележките и до, бележ... Е, и до резервите. Сега ще гласуваме единствено за числата. Амблок. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Един глас против. Въздържали се. Един въздържал се. Обединената левица се въздържа. Е, добре. Тогава а, и тези числа бяха гласувани, прияти са. А сега ви моля да видите страница 114 на списъка за гласуване в английската версия. Рубрика четвърта с нея приключихме и се връщаме на рубрика 2. Ще гласуваме Анблок за числата, за сумите. А именно става дума за изменения, които се отнасят вече до бележките и до резервите. първия ред 05, 02 Райна Бъге е внесъл това изменение номер 259. Докладчикът е объркан. По какво гласуваме? С а, раздел 4 или 2? Ако сте готови, ще гласуваме. Една минута ми трябва. Можем да започнем с а, втора рубрика, втори раздел. Добре, връщаме се към втори раздел, втора рубрика. 30 секунди ни трябват, за да раздадем списъка. първо 115 страница. 115 страница. Tous les membres ont maintenant leur liste. Всички ли разполагате с списъци за гласуване вече? Разполагате ли с списъците за гласуване? А също и картите, електронните карти. Сто и петнайста страница, четвърти раздел или рубрика ред 050502. Изменението от Раймър Бъргър 259 за резерва. Докладчика подкрепя с малка промяна редакция в текста. Извинете, но ми трябва време. Част от тези средства ще бъдат заделени като резерва в размер на 20% и тогава цифрите ще излезат. Добре, това е формулировката, която прияхме за резерва. Тези, които са за това изменение, не всички, за това ще направим електронно гласуване. Започнете гласуване. Гласуването приключи. за, 18 против, 3 въздържали се. Турция се явява повод за разцепление. в тази комисия обръщаме страницата пилотни проекти, <clears throat> включени в хоризонталните изменения. Следващото изменение, което трябва да погледнем е на 117-та страница, английския вариант. Изменение 4260 от Бъргър, пак Турция. Отново заделяне на средства за резерва. Предполагам, че ще имаме същия вид гласуване. Да, изменението е същото в текста. Тези, които са за, както и преди, против, същото мнозинство, същото гласуване, не? Добре, започваме да гласуваме електронно. Приключихме. да видим дали предишният председател е бил по-убедителен. Да, някой си промени нагласата. Сигурно е жена. Ще оттегля това политически неправилно изказване. Нека продължим. Обръщаме страницата. Стигаме до ред 1502. 376-то изменение, Комисия по културата. Всички разполагате с текстовете и бележките. Гласуваме. Против. Един против. 376 е прието. Веднага след това имаме изменение от господин Ейвенхауза за резерва, за, против, голямо мнозинство, отхвърля се. Следващ ред външни отношения имаме три идентични изменения, включително и бележки. 727 от господин Дева. Какво мисли докладчика по тези бележки? Докладчикът е против, за. Тези, които са за, <clears throat> отхвърля се, както и другите две изменения, тъй като те бяха идентични. Обръщаме страницата. Не. Моля за извинение. Какво казах? Казах, че го приехме, а всъщност го отхвърлихме. Другите две изменения ги подкрепя докладчика. Значи аз съм сбъркал. 728, 43, 41 са идентични, но са различни от това изменение, което току-що отхвърлихме. Тези. Така, гласуваме сега по 728. А, опитвам се сега да дам ход на гласуването. Ето. Гласуване. Приключваме. Отпада. 15 за, 20 против. Обръщаме страницата. 19.01.04.04 Изменение от докладчика 35.37 Заделяне на средства за резерва. Докладчика е за. Кои са за? Кои са против? Двама против. Приема се. На следващата страница. 121 е страницата на английски. Сбърках номера. 190201. 286 от Комисията по развитие. Тези, които са за бележките. Господин докладчика има думата. Докладчикът подкрепя но на няколко пъти имахме оценка на дейностите и ако комисията няма нищо против, можем да гласуваме анблок. Това въжи и за следващите редове. Започваме гласуване. И ако резултатът е положителен, това ще въжи и за следващите изменения. Тези, които са за тези бележки по 286, против. Благодаря. Приема се. Това гласуване въжи, въжи и за всички последващи бележки. 285478 300 302, 303, 304, 306, 316, 314, 315 и 316. И за 285. Не, това е различно. Добре. 285 е на следващото място за мигранти по климатични причини имаме разногласие, затова ще гласуваме електронно. Аз няма да гласувам. Започваме гласуване. Изменението е 285. Бележките към него от Комисията по развитие климатичните мигранти. Докладчика е за. Не, против е докладчик. Докладчикът е против. И всички са против, така ли излиза? Добре, започваме да гласуваме. Приключихме. 21 за, 16 против. Вече не мога и да броя. Приема се. Обръщаме страницата. 19.03.01, изменение 518 от няколко колеги от Обединената левиция. Докладчика е против. Тези, които са за? Зелените и Обединената левица са против. Всички други са против. Отхвърля се. Вървим напред. 19.03.03, 519 изменение от Обединената левица. Докладчикът е против. Кои са против? 19.03.04 същото изменение от ГУЕ. Отново има същия вид мнозинство, предполагам. За, против. Гласуването е същото. Отхвърля се. Нататък. 19.03.06 изменение от Комисията по външни въпроси. За, против. Един против. Приема се. Доколкото разбирам, другите две изменения, които следват, са идентични. Не? Ще трябва да ги гласуваме. 2, 3, 6, 4, 7, 9 са едни и същи. И аз мислех, че попада в този обхват. полицейските мисии 190307 Обединената левица 521 за против благодаря. Мнозинство. Отхвърля се. Обръщам страницата. Най-отгоре в английския вариант имаме 190401. Имаме две изменения с идентични бележки. 237 и 480. Докладчикът е за. Кой е за? Против. Един против. Приемат се измененията. На следващата страница или не? Нямаме нищо. На 126-та по средата имаме 19080101. Имаме изменение 240 от Комисията по външни въпроси. Докладчикът е за, другите кои за. Тези, които са против. Един против. Приема се. Следват други изменения, които вече са гласувани и са идентични. Изменения от Салвадор Дарига, Авет и всичко, което е свързано с ЕССН. Продължаваме. Отгърнете на 1908-0103. и четвърто изменение, казва председателят, но аз не го откривам. Кой е за? Докладчикът го подкрепя, но очевидно не всички го подкрепят, затова електронно гласуване. Край на гласуването. Петнайсет за, 22 против. Отхвърля се. Афет 240 също бележки. 242 на Афет. Да, господин председател, това е същото, както с предложенията Хелга Триперт от 434 и подкрепям и двете предложения. Портер е пур, ки е пур? une large majorité. Добре, докладчикът е, подкрепя това предложение. Кой е за? Голямо мнозинство. Кой е против? Кой се въздържа? 242 е, на АФЕТ е прието, а по този начин всъщност и изменението на Хелга е, е гласувано. Но 484 на Хелга също трябва да се гласува е, за Чернобил. Докладчика го подкрепя. Кой е за? Против? Глас против един. Да, приемаме 484. На следващата страница 1908 стратегия за Балтийско море, нали? Е, а, Не. 1908 е, е трансграничното сътрудничество е, и така сега 244, кой е за, кой е против, приема се. 19.0803. 3 имаме две идентични изменения за 551 резервите, кой е за, кой е против, приема се. И двете изменения, които бяха идентични, всъщност са прияти. 190901 247 изменение на АФЕД се отнася до бележките. Докладчика подкрепя тези забележки, но все пак мнението на останалите членове е доста различно. Затова е електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Имахте ли време да гласувате всички? 19 на 19 е резултатът. Да. Това означава отхвърля се. При равен резултат на гласовете за и против е, е така. 552 е, е следващото изменение на Луис Мишел, нов колега. Докладчикът подкрепя неговото изменение. Кой е за, кой е против? Въздържали се, приема се. Поздравяваме Луис Мишел. Изменение 43-53 също трябва да се гласува за Куба. Всъщност, господин Мишел искаше второто да бъде заменено, така че оттегляме го. От... Ана е права, да. Е, защото междувременно гласувахме 247, но то бе отхвърлено. Така че, е, все пак, трябва да гласуваме. Да, да, трябва, налага се. 19-1901, е, значи 247 е, отпадна и сега гласуваме по 43-53 на Луис Мишел Куба електронно гласуване. Всички ли гласувахте? И госпожа Холмайер също. Миналия път тя не успя да гласува. Внимание! Край на гласуването 25 за, 12 против. Луи Мишел е, спечели. Сега отгърнете на следващата страница. След Куба се придвижваме към Централна Азия. 19.10.04 в Uh, 254 на АФЕД. Докладчика го подкрепя. Кой е за? Приема се. 19.11.03. Докладчикът в 35.62, всъщност потвърждава резервата. Така ли е, господин докладчик? Не, той оттегля изменението. Това ни облегчава живота. Продължаваме. Още една страница отгърнете и стигаме до 210101 0401 608 изменение на НП. Рубриката е околна среда и устойчиво управление на природните ресурси. По отношение на резервите, какво ще каже докладчикът? Той е за. Но тъй като не всички са за електронно гласуване, госпожа Гресли и госпожа Хоймайер да гласуват, моля. Гласуваме 608 изменение на НП. Край на гласуването. 25 гласа за, 13 против, 1 въздържал се, приема се. Следваща страница здравеопазване 2105-0101-310 Комисия по развитие ДВ Докладчикът подкрепя това изменение. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Два гласа против. 310 се прие. Следващия ред 2105-0103. Изменение 311. Комисия по развитие. Докладчикът предпочита обаче изменение 486 на Хелга да се гласува първо. Нали така, господин докладчик, ако правилно съм ви разбрал? Това изменение е почти същото, но не е съвсем и според моята оценка това предложение е малко по-общо, така че подкрепям 311. Тъкмо обратното на това, което аз съобщих преди малко, така ли? Вие предпочитате все пак е, е изменение 311 на Комисията по развитие. Кой е за? Като че ли е НП, Обединена телевизия и Зелените тази път се обединиха. Кой е против? Интересни съюзи се формират между социалисти и либерали тук при гласуването. Все пак мнозинството се наложи, така да се каже. 311, макар и с малка разлика в резултата, бе прието. А 486 отпада при това положение или вие желаете все пак да се гласува и изменение 486? Вие смятате, че двете изменения е, трябва да се гласуват. 486 е за. Кой е против? Отхвърля се макар и с друг резултат, отхвърля се. И така продължаваме да разлистваме страничките. Една, две. И стигаме до 22.01.01. Помощ за кандидатите и имаме едно предложение на Райна Бърге 4258 за резервите. Докладчикът подкрепя това предложение, но е, трябва да гласуваме електронно, защото има разлика в мнението. Край на гласуването. 21 за, 14 против. Отхвърля се. Продължаваме. 268 изменение на АФЕТ, Комисията по външни отношения, парламентарно сътрудничество. Докладчикът подкрепя това изменение. Кой още го подкрепя? Кой е против? Приема се. Следващия ред 0703 имаме три идентични изменения. 612 и още две. Докладчикът ги подкрепя. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Моля ви да разлистите по-нататък свитъка. 220401 3563 е, по комуникационната политика докладчикът е предложил едно изменение. А, вие казвате, че няма нужда от гласуване? То е обхванато от хоризонталните гласуване. Имаше една бележка на културната комисия и по моя преценка би трябвало да гласуваме бележката. А, аз съм за Donc, on signale que Anne Jensen a besoin de café. Sinon, elle s'endort. Je suis désolé, je suis... Някои Гласуваме по 394 изменение на Комисията по култура, по забележките. А, госпожа Янсен се нуждае от кафе, моля ви. Така, кой е за? Кой е против? Два гласа против. Приема се. Изменение 394 бе прието. Приключваме с тази рубрика. Аз поздравявам докладчика и всички членове на комисията. Така, 30 секунди ще спрем да гласуваме, за да се подготвят и списъците по следващата рубрика, която А, това е страница 69-та от английската версия, 71 в немската версия, ако някой я ползва. Bien. Euh, tout le monde a sa liste de vote. Monsieur Ferme. Всички ли имат списъка за гласуване, Преди да започнем с гласуването по останалите раздели, искам да засегна въпрос от вчера. Имахме хоризонтално изменение по плащанията имахме малко разминаване в списъците за гласуване. Ние си мислехме, че това хоризонтално споразумение по плащанията включва тези, които са описани тук и увеличенията над проекто бюджета, а останалата част, т.е. проекто бюджета да бъде възстановен по останалите редове, така го разбрахме ние. Но и двете части и увеличението над проекто бюджета и онези, които се запазват, са част от споразумението. И ние мислихме, че всички тези редове в списъка за гласуване са обхванати от това споразумение. Вчера ние гласувахме обаче поединично всеки от редовете, само при които имаме възстановяване. И а, е, загубихме доста време. Би било далеч по-лесно, ако прием, ако сега приемем, че всички тези редове са обхванати от хоризонталното споразумение и ще спестим доста време. Това е моето предложение. Чудесно. Благодаря за това предложение. Действително, предлагам ви с благодарност към Герхард Ферн предлагам ви да не гласуваме измененията, чиято цел е определене на възстановяванията, защото наистина това се беше обхванато от гласуването анблок вчера, но всеки път, когато попаднем на такъв ред, ще искам съгласието на докладчиците да не се окаже, че има нещо, което прави необходимо ново гласуване. Нека да продължим, защото имаме много предложения за изменение. Първо искам да съм сигурен, че всички депутати следват работата внимателно, включително и госпожа Йенсен и че всички гласуват, включително госпожа Холмайер, пиейки кафе. Имаме ограничено време за гласуването, така че трябва да се опитаме да си свършим работата. Започваме с един прекрасен въпрос. Интервенция за складиране на вино и гроздова мъст. Това е страница 71, немското, немската версия 0502-0902, вина и алкохол. Смятаме, че предложенията за изменения по този бюджетен ред вече са обхванати. Докладчика. I fully agree, Mr. Напълно съм съгласен, господин председател, но това означава, че ако възстановения проект и бюджет се приеме като приложим принцип, то тогава всички други изменения, свързани с този ред, които предвиждат нещо различно, ще трябва да паднат, да отпаднат. С други дума, по следващия ред, дестилирането на вино, не е нужно да гласуваме за или против по 433, което е от премахване на фондовете за износ. Тоест, не можем да възстановим съществуващото в проекта бюджета, по същото време, по което и всъщност е, го свеждаме до нула. Non, parce са ни n'est pas la même liste. Ce n'est pas la même liste. Това не е същият списък. Нали се разбрахме вчера а, да имаме списък от плащания? И за това сега сме принудени да гласуваме всички предложения за изменения които не съвпадат с предварителния проекто бюджет по отношение на поетите задължения. Тези три предложения за изменение няма нужда да ги гласуваме. Минаваме на 05020903 дестилация на вино 433. Има бележки на Хелга Труйпел. Докладчикът е против. Кой е за? Благодаря. Против. Отхвърля се. Има три Следват три идентични предложения за изменение. 42 от Комисията по селско въпроси. Пак става дума за възстановяване. Но тези средства и са по ангажираните средства, т.е. трябва да гласуваме. Bon. bon. Тогава гласуваме 42 на комисията за. Разбирам обосновката на социалистическата група, но искам да ги попитам. Ако има споразумение помежду ни по даден ред да възстановим проекто бюджета, както ангажираните средства, така и плащанията, защо да не гласуваме анблок? Ето това е моето предложение. И така ще ускорим. А, съобразявам се с вашето предложение, само че го подсилвам. Добре, 42. Кой е за? Против? Повечето са за. Значи сме приели трите идентични предложения за изменение. Следващия бюджетен ред. Всъщност той е обхванат вече. La ligne suivante, 05 02 09 05. Следващото 05 отново са обхванати. La ligne suivante, National Support Program for the Wine Sector, c'est également couvert. Сега национални програми за подпомагане на лозаровинарския сектор, това също е обхванато, схема за изкореняване също, други мерки също и минаваме направо на предложение 48 на комисията АГРИ 0502-1001. Докладчика. Предложението да увеличим средствата над предварителния проект бюджет, следователно трябва да гласуваме. Имаме 6 милиона. Добре. Има ли изменение в числата по 48? Да, предложението е да се отиде да се, е, предложението на докладчика е да се възстанови сумата по предварителния проект бюджет. Значи да пише 6 милиона, а не 14, както е записано. Комисията Агри иска да се увеличат средствата. Аз не виждам начин това да стане. Затова моето предложение е да се върнем на старата сума. За, благодаря, против, прието. Nous avons des remarques à l'amendement suivant. 4... Следват бележките по 436 на Хелга Трюпел. Докладчикът е против. Кой е за? Зелените са за. Против всички останали отхвърля се. Следва 41-50 ли? Не, поправя се председателя 49, пак на комисията Агри. Искат увеличаване в сравнение с предварителния проект бюджет. It Yes, this is the line. Това е редът, ако правилно си спомням, и тук се вижда, по който имахме 9 милиона общо. Комисията увеличи сумата значително, тъй като ние имаме интерес да се сформира млечния фонд, предлагам да останем в рамките на предварителния проект бюджет да не внасяме корекции. Не, извинете. Моето предложение е да запазим ППБ. Поше. Добре. В такъв случай отлагаме. За... Не, не искате да отлагаме за следващата седмица, така ли? Искам да имам. трябва да имаме ясна представа и предлагам тук да не вписваме нищо за ППБ. Euh, Добре, 49 със съответното число по ППБ. Нищо извън него. За. Социалистите са за. Bon, qui Против.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 няма да излизаме извън тези рамки. Нали се разбрах? Гюран. I'm sorry. I don't quite follow ми е съвсем ясно какво гласувахме. Ако искаме да съхраним ППБ, защо просто да не отхвърлим всички изменения? I think, uh, Mr. Chairman. Господин председател, Значи, за поправка 49. Какво точно ни предлага докладчик? Против да гласуваме, така ли ни предлага? Кой е за 49? Отхвърля се. 41.50 за. Против всички. Отхвърля се. 433 за. Против. Отхвърля се. 50 на Аграрната комисия за, против, няма за, отхвърля се. 51 Агри за, няма, против, отхвърля се. Стигнахме до млякото за училищата. 52 на Агри идентично предложение с следващите две докладчики. Е, Както направихме вчера на два пъти, под... обявихме подкрепа, но не със същите числа. 15. 15 милиона. Не милиони и половина, а 15 милиона. Милион, олио lieu Добре, значи за 15 милиона вместо 34 е предложението на докладчика по 52. Против? Приема се. Следващото предложение отпада, след като гласувахме това. Отпада и Отпадат и следващите две предложения по отношение на числата. Има обаче бележка на Хелга Трюфел за 437. Докладчик. Мерси. За. Против. Приема се. Следващия бюджетен ред. 438 на Хелга Трюпел да създаде нов ред. Докладчика е против. Кой е за? Няма. Против. Отхвърля се. Е, Агри също за нов ред. Кой е против? Кой е против? Отхвърля се. 54. Агри също иска нов ред. Няма за. Отхвърля се. Сега минаваме към говеждото и телешкото месо. 4-3-3 на Хелга. Докладчикът е против. Кой е за? Зелените. Против всички останали. Кървав резултат отхвърля се 55 на Агри да се възстанови ППБ. То е обхванато вече. Минаваме на възстановяванията за живи животни 4-3-3 на Хелга, идентично с положението на Гуе. Докладчика е против, кой е за? Зелените и Гуе. И госпожа Юта Халк. Кой е против? Всички останали. Значи и двете предложения са отхвърлени. Ханс Петер Мартин, 4304 за. 4304. Кой е за? Кой е против? Всички останали. Отхвърля се. Маркиране на овце. Това е модерно изкуство. Е е. Да се създаде нов ред, искат от Агри с 56-та поправка. Обаче докладчика не обича модерното изкуство. Кой е за? Значи всички са против. Значи Хелга отпада. Сега възстановяванията за свинско месо 433. Кой е за? Гледам, че зелените гласуват за свинското. Обаче Юта не подкрепя. Кой е за? Отхвърля се. 57 на Агри. Възстановяване на ППБ. Прескачаме го 4-3-3 на Хелга за яйцата. Възстановяванията за яйца. Кой е за? Има ли много щупени яйца? Против? Отхвърля се. Sur la ligne refunds for eggs. Sur la ligne refunds for това бяха яйцата. Сега са възстановяванията за птичето месо. Още едно, 4-3-3. Зелените за, всички против. Отхвърля се. Специфичните помощи за пчеларството. Стигнахме, значи, и до пчеличките. Тук възстановяваме ППБ. Няма нужда да обсъждаме. Хелга обаче иска да лекува пчеличките, има забележки. Всички останали обаче са против, значи мор за пчелите. Отхвърляме 440. Alors, le 59 d'Agri... Други мерки. 59 на Агри. ППБ прескачаме. 441. Това е пилотен проект. Вече имаме следват редица пилотни проекти. Има обаче едно предложение 443 за специалната премия за едър добитък. Докладчикът е против. Има различни мнения. Аз имам право да гласувам за едрия рогат добитък. Електронно гласуване, начало на гласуването за 4-4-3. Край на гласуването. Всички ли гласуваха? 12 за, 23 против. Значи ще си има кориди. Като като избран представител на страната на баските, аз съм много щастлив. Сега минаваме на премиите за тютюна. Казват ми, че докладчикът всъщност е против всички поправки. Да ги гласуваме анблок? Добре. Кой е за тези изменения по премиите за тютюна? Различни мнения, очевидно. Електронно гласуване за всички поправки по премиите за тютюна. Je ferme le vote. Край на гласуването. Всички ли гласувах? 20 за, 15 против, двама въздържали се. Значи прието. Като имаме предвид, господин председател, вашето предложение да гласуваме блок, което бе отхвърлено, трябва всеки ред по-отделно да го гласуваме. Добре, че 344 Хелга Трюпел. Заключаване на този бюджетен ред за електронно гласуване за 444 предложение на Хелга Трюпел. Начало на гласуването, край на гласуването. Шестнайсет за, седемнайсет против. 502 също се отхвърля. 76. Също 24 отпада. Следващото също. Направо гласуваме 4233. Докладчика. Най-напред трябва да гласуваме бележката на Ханс Петър Мартин по Добре, съгласен съм. 4276 Ханс Петър Мартин за. Против. Отхвърля се. Четирс четири Еренхаузер. Докладчика е против. Кой е за? Кой е против? Мнозинство против. 42-34 Еренхаузер също. Следва 4-4-5 на Хелга Трюпел. Извинете, господин Фортеш и господин Ферме, искат да кажат нещо. Господин Фортеш, смятам, че току-що проведохме противоречив вод. Първо гласувахме с 16 на 17 гласа за заличаването или на бюджетния ред или ограничаването на премиите за тютюна. А останалите гласувания пък сочат друго. Господин Ферм. Гласен съм с господин Портошор. Доколкото разбирам, при първото гласуване гласувахме за заличаване на този бюджетен ред. Следващото изменение на Обединената левица би трябвало също да е отпаднало, а сега гласуваме противоречиво. Те са абсолютно еднакви. Заличаваме един и същ бюджетен ред. Господин докладчика, ще ви поясня. Ние гласувахме предложение на председателя да гласуваме анблок всички изменения, свързани с премиите за тютюна, като знаем, че докладчикът е против всички тези изменения. Това гласуване анблок не бе прието от мнозинството. И всъщност ние не знаем кои са за това и кои против. Затова трябва да гласуваме всеки ред по-отделно. И накрая какво се получи? но мнозинството гласува за и ни трябваше малко повече време, но така се случва. Тук няма никакво противоречие. First... Не е така. 4-4-4 го приехме. Не, Нека мадреците ни помагнат. Райнхард Бъгел. Значи, резултатите от гласуването, които посочи председателя, аз си ги записах. На първото гласуване, което Ласло цитирах, бяхме 20 на 15 и отхвърлихме. Тоест 20 на 15 и приехме а за 4-4-4 бяхме 16 на 17, защото имаше един въздържал се. Това съм си записал. От друга страна, ако има проблем, господин председател, винаги сме спазвали правилото да не повтаряме гласуването, а политическите групи се договарят. Bon, écoutez, Je vous propose d'en rester là, parce sinon on, on va y passer. Значи сега предлагам да оставим нещата така, иначе цял ден ще се разправяме. Хаймар Бъге ясно го каза. Ако има някакво противоречие по гласуването или ако някои политически групи възразят срещу гласуването, има си пленарна зала. Сега преминаваме на следващия ред. 4-4-5. Още не сме го гласували. На Хелга Трюпел. Кой е за? Против? Различни мнения, значи електронно гласуване. Казват ми, че имам право и аз да гласувам. 4-4-5. Гласуваха ли всички? Le е кло. Край на гласуването. Oui, la division est faible. 33 pour le Много слаба съпротива. 33 против. Сега минаваме на помощите за енергийни култури. Отхвърля се. 62. Аграрната комисия. Докладчикът. Не мога да подкрепя заделянето на тези средства, но заделянето на средства за подкрепа мога.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 les euh, Rural Development Programs. Il y a un amendement 42-25 de M. Ehrenhauser qui est pour. Програми за развитие на селските региони. 42.25 за против отхвърля се. 3504 на докладчика вече е обхванато. 63 вече е обхванато. Имаме бележки по 64. Докладчикът ги подкрепя. Кой е с него? Против? Либералите? Приема се. Следващото предложение обхванато. Минаваме на 65 на Агри. Докладчика е за. Кой е за? Това са побележките. Против? Приема се. Бележките съвпадат с тези по 446 на Хелга. Минаваме на плана за възстановяване. 66. Докладчикът. Подкрепям ангажираните средства, но мисля, че колегите в комисията не са се слушали а, съветите по отношение на плащанията не са економисали нито цент, така че Що се отнася до ангажирането на средства за плащания, предлагам 100 милиона за следващата година за даване ход на програмите. В противен случай просто трябва да подготвят програмите с 420 милиона и това няма да е достатъчно. Мисля, че това е едно послание, което трябва да отправим, да им дадем тласък. Значи предложението е по плащанията, така както в Комисията по селско стопанство е гласувано, плюс 100 милиона ангажирани средства. Je vous remercie. Е, много хубаво. Плащанията всъщност съответстват на това, което бяхме казали вчера по 400. Сега говорим за ангажираните плащания за, против, зелените и консерваторите. Мнозинството е за предложението, приели сме го значи. Шест, пет, 8 всъщност се обхваща от предишното гласуване, защото беше същото. 67 на Агри. Искам да поясня нещо, защото въпросът е сложен. Нашето предложение от самото начало бе да отхвърлим това изменение. Ние смятахме, че може би ще се наложи да има и марш, а ние не приемаме това разбиране за задължителни средства в размер на 100 милиона. А, предлагаме, предвид тези 60 милиона по редовете и плана за възстановяване, не ни е необходим този допълнителен марш и гласуваме за предложението но не е така, както и, и изглежда. Обяснявам защо гласуваме за. По, говорим за ред 67. Sont pour, les libéraux sont pour, les conservateurs sont... Докладчикът е за, социалистите, либералите са за, това е мнозинство. Никой против. Значи 67 сме го приели. 68. Повишаване осведомеността. Не, това е за младите фермери. А, докладчикът е за младеща. Кой е за? Заповядайте, докладчика. Ако правилно съм разбрал, бележката е за увеличаване с 3 милиона над предварителния проект бюджет. Значи аз съм против числата и за бележката и бих подкрепил числата по следващия ред. Добре. Значи само по бележките гласуваме за, против. Консерваторите са против, но мнозинството е за 68. 41,98 се обхваща по този начин, защото тук отново влиза в сила ППБ. за 69 същото се отнася. Минаваме направо на млечния фонд. Мисля, че ста дума за резерви. Да, господин председател, според мен в този случай малко сме разединени. Почти всички ние подкрепяме идеята за този фонд. Но за мен това не е реалистично да внасяме предложение за фонд с 600 милиона, като имаме предвид, че сме приели предварителния проект бюджет, по който стопаните да получат 440 милиона по друг ред. Убеден съм и се придържам към идеята на комисията, на земеделската комисия, че ни трябва ново средство, нов инструмент. И аз лично предлагам този ред, това предложение 70, да бъде захранено с 300 милиона и още 300 милиона в резерв, което е съобразно регламента на съвета. Нашите колеги в социалистическата група ми казаха, че те искат да гласуват за 600 милиона и аз мисля, че това желание е съвсем обосновано. Но нашата привичка е първо да гласуваме за по-голямата сума, а след това за по-малката. Но ако направим това, трябва да сме наясно, че ако по-голямата сума бъде отхвърлена, това означава, че моето предложение няма да бъде гласуване. Значи трябва да гласуваме моето предложение и след това 600 милиона, което не е в допълнение към а, 300-та, а всъщност още 300. И така ще дадем шанс на Социалистическата партия да гласува за 600-те, а в същото време ще ни даде възможност да възприемем по-реалистичен подход. Защо а, заставам за това всички? Ние виждаме, че няма големи шансове да получим тези средства за млечния фонд. Но а, нашата позиция по време на преговорите ще е по-силна, ако ние уважим регламента на а, съвета. И затова предлагам така да направим. Социалистическия подход се базира на това, а, на нашето, че нашето предложение е по-добре. Така че, независимо от крайния резултат, при гласуването ние ще сме обединени, ще сме единни. Всъщност има някои колеги, които а, не харесват идеята за млечния фонд, но това е друг а, въпрос. Мнозинството в парламента, според информацията, която имам, биха искали изрично да заявим, да отправим едно послание към лекопроизводителите, че парламента се вслушва в това, което казват и се опитва да им помогна цените се увеличават и парламента трябва да е готов. Но това е положението, в което сме в момента. Та, решението е ваше, господин председател. Благодаря на докладчика. Току-що дадохте обяснение на ВОП от ваша гледна точка, а и социалистите могат да кажат нещо, господин Портеш. Трябва да призная, че когато а, гласувахме 0502-1209, помощите за организациите на млекопроизводителите, според мен там беше и Млечния фонд в този смисъл подкрепих предложението. Сега съвсем отделен въпрос е, че извън тези 449, 449 е, е, милиона и милионите, които са предвидени за финансиране на млякото в училищата. Извън всичко това, сега пък създаваме фонд, който изкуствено да поддържа млечния пазар. Това може да бъде някаква временна мярка. Внимавайте обаче, тук говорим за 1 милиард евро, които да налеем за изкуствено поддържане на високи цени на млякото. Нещо, което може би е много интересно от бюджетна гледна точка, но е абсолютно идиотско от економическа. Благодаря, Салвадор. Expresar la, la opinión de, del grupo. Eh, en cualquier caso, estamos ante dos estrategias para. Добре, няма нужда да правя ново предложение, но тук става дума за две различни неща. Имаме две възможности. Помните, миналата година се правеше разлика между задължителни и незадължителни разходи. Надяваме се, че парламента ще решава за задължителните, но нека да не прекаляваме, защото ако не оставим марш и ако не спазваме раз регламента, а въведем бележка с звездичка, няма да е добре. По-добре е другата възможност да подкрепим млекопроизводителите, но 300 хиляди милиона е по-добре, а не да разкрачваме маржа. Лично аз не съм убеден, че ни трябва 600 милиона за млечния фонд. Не това целим. Вчера проведохме разговор за стат стратегията и тактиката. Не смятаме, че добър преговорен инструмент да започнем да приемаме идеите на съвета за маржа от 300 милиона. Ние бихме предпочели да си запазим позицията, да я подсилим и всъщност ние не смятаме, че регламента на съвета е задължителен за парламента и за това ние настояваме да поискаме всичките 600 милиона за млечния фонд. Това е нашата преговорна позиция и държим да я поддържаме по а, това измерение 70. Благодаря. Сега райма. защо трябва да имаме предвид и последствията от економическата криза, но ще става дума за част от сумата, но в никакъв случай пълния размер, за който вече сме гласували в пленарна зала. Ако разгледаме регламента, ще видим, че независимо от това дали тази е, правна позиция от регламент 7.3 от 2009 година ние все пак трябва да се придържаме към аграрните насоки, които предвиждат съответна адаптация на преките плащания. Имайте предвид, че тази тема е политически взривоопасна. Та, независимо от това какъв ще е резултатът от гласуването, дали на Горан ще подкрепим предложението или докладчика, искам да попитам докладчика дали не можем да формулираме някакъв ред в бъдещата резолюция, за да стане ясно, че на края на аграрната финансова година предвиждаме възможност при наличието на евентуален марш той да бъде използван за допълнителни мерки за млечния фонд или за плана за възстановяване. Това исках да предложа, за да имаме време след гласуването да помислим как да сближим двете позиции. Благодаря, Ани Енсен. В групата АЛДЕ има различни становища. Има едно младсинство, което е против е, аз принадлежа към тях. Комисията вече си има различен инструментариум, но мнозинството смятат, че имаме нужда от млечния фонд и аз трябва да защитя тази позиция. Много внимателно изслушах и Райнер току-що за това, че имаме резолюция и текст, но се слушах и в казаното от председателя. Винаги възниква обаче и въпрос за най-добрата стратегическа позиция и тактическа позиция. Смятам, че трябва да сме много предпазливи, да не залагаме много високи стойности за млечния фонд. Както докладчика вече каза, доста пари са заделени, цените на млякото скачат вече и може да се окажем в положение, при което на масата за преговори няма да можем да защитим заетата позиция. Аз лично бих застанала зад 300 милиона и бих е, посветвала така и моята група. Euh, Благодаря ви. Дискусията е интересна и важно от политическа гледна точка. Хубаво би било да чуем мнение от различните политически групи. До този момент не сме чули единствено зелените, но сега ще ги чуем. Да. Господин председател, след като изслушах различните становища и различните стратегии, мисля, че Не можем да се съгласим, не защото темата не е интересна, а защото предстои сега съвещание на съвета в понеделник. Би трябвало да е, изчакаме, може би, и позицията на министрите. И да се подготвим за пленарната зала. Да, наистина. Това е много важна политическа тема и парламента ще трябва и на първо и на второ четене да се произнесе. Ще ви напомня нещо. Нашият докладчик вече каза. 72 регламент от 2009, от януари, в член 11 подчертава необходимостта от бюджетна дисциплина – 300 милиона евро е марша и е, таванът да се спазва. В никакъв случай да не се прескача този таван. Ето, това е, е регламент на съвета, но не е, така да се каже, обвързващ акт за парламента, но все пак става дума за регламент, прият от съвета на министрите. Господин докладчик, последна дума. Изслушах дебата. Ще видим какви ще са резултатите, но искам да внеса още един аргумент. Надявам се, че в бъдеще, не на кога, но надявам се, че за последен а, път този въпрос е изцяло в правомощията на съвета. Каква картина рисуваме ние за бъдещето? Дали е добра тя относно способността на парламента да действа разумно и отговорно, ако пренебрегваме важна тема? Едно нещо е съвета да има регламент. Друго нещо е причината за този регламент. Тези разходи зависят от пазара в началото на годината е невъзможно да се предвидят цените за следващата година през есента. Така че, ако нямаме марш, трябва да имаме възможност за изменение на бюджета, ако положението стане неблагоприятно. Затова според мен е съвършено реалистично да предвидим един марш. Защо? Защото ще трябва да се плаща, а ако няма средства, ще имаме възможност за промяна на бюджета през лятото, което не е лесно. За това е задължително, ако искаме да бъдем реалисти и да изградим образ на парламента като хора, които могат да поемат отговорност и да бъдем реалисти. Ако основната тема е за политическото послание, което отправяме към обществеността, то тогава 6 милиона или 600 милиона, 600 милиона би било по-добре. Но трябва да се съобразяваме с действителността. И сега ние можем да кажем, че заедно с предложението на комисията ние ще предложим на земеделските стопани над 700 милиона общо. Това е посланието, то е положително. И половината от тези предложени средства се осигуряват от парламента, което е пак положително послание. И това е максимума, който можем да постигнем, докато в същото време оставаме реалисти. Защото ако не сме реалисти, ще пусне едно много хубаво съобщение за пресата. Всички можем да се справим с това. Обаче съветът ще каже, че по този начин не може да се финансира общата селско-стопанска политика. Ето, това са различните подходи и смятам, че е време вече да приключа и да поискам гласуване. Добре. Господин Партеч, преди гласуването. Много внимателно изслушах нашия докладчик. Все пак, е, на фона на неговите аргументи, аз не разбирам все още. Защо трябва да гласуваме за нов е, е, ред, който предвижда едни 400 хиляди допълнително. За млечния фонд казва се, да, добре, това е резерва, няма тези пари да се инвестира, така да се каже, в пазара, но все пак, независимо от аргументите е, на колегата, които звучат много разумно, мисля, че най-много до 300, хили... Е, до 300 милиона можем да предвиждаме за резерва. Е, добре. Чухме вече всички, които желаяха да вземат думата. И така, гласуваме сега по това изменение, предложено от Комисията по селско стопанство. До 600 милиона евро, нали? Тъй като съществуват различни виждания по въпроса, до голяма степен противоположни. Предлагам електронно гласуване. Аз самият също имам право да гласувам. И така става дума за изменение номер 70, внесено от Комисията по селско стопанство Агри. Режим на гласуване. Всички ли гласувахте? Спираме гласуването. НП е с два гласа в повече. Така че. Но имам и един глас повече от социалистите. Добре, аз няма да гласувам. Хубаво, НП. Но ти имаш право да гласуваш, ти можеш да гласуваш. Но тук е, отпред седи някой, който не може да гласува всъщност и не би трябвало. Още веднъж опитваме. Добре, господин Силвестрис. Казахте, че от е, страна на социалистите е, имало един глас повече, а междувременно знаем, че намаля е, политическата група на социалистите в Бундестага в Германия, нали? Е, е, добре. Гласуваме отново. Гласуваха само тези, които наистина имат право да гласуват. Край на гласуването. 16 гласа за, 18 против. Отхвърля се. А сега вече това, което предлага нашия докладчик, ще гласуваме 300 милиона. 300 милиона, кой е за? Против? Въздържали се? Да. Съвсем ясно, всяка политическа група представи своята позиция. Господин докладчик. Надявам се, че е ясно на всички, че това е сума в резерва и чакаме за правно основание. Donc, nous notons que monsieur... Да, добре. Господин Парташ също е доволен. Да. докладчикът се погрижи да имаме компромисно предложение с една малко по-ниска сума. И така, сега, изменение 71. Тук няма да се гласува всъщност. Не. Изменение 72 също, 73 също. Това се отнася и до 74. Life Plus. Е, тук вече ще трябва да гласуваме. Господин докладчик. Трябва да гласуваме. Съжалявам, че призовавам да гласуваме против. Трябва да останем в рамките на предварителния проект бюджет. Но бих искал да подкрепя нещо, което бе раздадено вчера, бележка, свързана с Life Plus и това всъщност е подкрепа за възстановяването на тези съоръжения, които са пострадали от него благоприятния климат, за да се гарантира дългосрочен план устойчивост и производителност. Това е бележката, която бе раздадена вчера. И числата по нея аз призовавам да гласуваме против a compris les remarques du rapporteur. Добре. Разбрахте ли всички това, което тук що ни каза нашия докладчик? И така сега. Гласуваме по 574, но без числата и като имаме предвид забележките на докладчика. А инак числата внесени от Комисията по околна среда т.е. числата, които се съдържат и в предварителния проекто бюджет. Забележки на докладчика, числа от предварителния проекто бюджет. Всички са за или как да разбирам? Да. Един, може би, въздържал се, приема се. Е, Следващия ред вече <clears throat> задачата ни е по-лесна. Life Plus. Двеста и четирнайсто изменение. Тъй като тук също става дума за проектобюджета. бюджета. Трябва да гласуваме и в 070307 имаме 214, а докладчика е за бележката в 214. И по предложението на зелените е същото. И така, кой подкрепя бележката по 214? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Приемаме тази бележка. 455 няма да се гласува при това положение. След това следват различни пилотни проекти. И сега а, програма за действие на еса за борба с изменението на климата 577. Господин Докладчик, нов бюджетен ред. По този раздел предложението ми е да се върнем към 15 милиона резерва. Това отива в резерва. Докладчикът се съгласява, че трябва да създадем нов ред за 15 милиона в резерва. Това е от ангажираните средства по плащанията. Всички разбраха ли? Тези, които са за? Всички са за. Няма никой против, само господин Покхорст. Имаме мнозинство. И така, преминаваме към следващия ред. 544 Крис Дейвис. Става дума за забележките. Само забележките. Какво ще каже докладчикът? Докладчикът е за, но това е нов ред. Изчакваме да се обоснове с правно основание. Така, не, извинете. Бе постигнато споразумение, така че не е в списъка за гласуване. Забравих, но имах такова съобщение, що се отнася до а, символичен запис. А, но вие сте за бележките. Да, да, за новия ред съм, но това е всъщност само символичен запис. Добре, изменение 544. Става дума за цифрите, за числата и забележката на вносителя. Кой е за, кой е против, благодаря, приема се. Ан Йенсен е доволна, тъй като на практика се произнесохме и в полза на нейното изменение. После следват пилотни проекти, подготвителни дейности или действия и стигаме до риболов, рибно стопанство. 109-то изменение. Нали така? Не, казвате, че не е необходимо да гласуваме. 110, 460 също отпада тази необходимо. 36-65 също, 111 също и 112. Пак пилотен проект, който вече е гласуван при 113, 461 114 съдържа обаче забележки относно гъвкавостта. Докладчикът е за, кой също го подкрепя, благодаря. А кой е против? Почти никой. Приема се. 115-то изменение. Докладчикът е против. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. 116 на комисията по рибно стопанство. Не е необходимо да гласуваме по това изменение. След това пилотни проекти, подготвителни действия. Нещата вече отдавна са решени, гласувани. А сега 117-то из... Не. 77-мо изменение на Агри. Господин Докладчик, какво е вашето мнение? За? Имаме 1 милион ангажирани средства, 3 милиона заплащания. Всъщност връщаме се към предварителния проект от бюджет. Трябва да гласуваме за това проекто бюджета да е по-малък от предварителния. Кой е за? Гласуваме сега. Да. Кой е против? Няма. Гласове против. Приехме и изменение 77 с съответното е, предложение на докладчика. подготвителни действия. Но стигаме до безопасност на фуражите 599. Е, НП оттегля предложението. Благодарим на НП. Рубрика 2 по този начин е приключена. Свършихме, можем да си отдъхнем. Поемете дълбоко дъх. Радваме се наистина, че кравичките, пчеличките, ако щете дори и бичетата и борбите с бикове, всичко това е спасено. Здравеопазването също е в ред, съгласно нашите гласувания, естествено. И сега ще изчакаме да ви разпределят и следващите списъци за гласуване. Най-доброто е запазено за десерт за края на заседанието преди обяд. Държа да отбрежа, че преводачите не получават тези списъци за гласуване. Je vous propose de reprendre nos... Ще ви предложа да продължим с работата. Само 20 минути ни остават до обедната почивка. Казвам го, за да ви окоръжа. Междувременно вече виждам, че така, в залата има доста празни места. И то във всички политически групи. Някои от политическите групи почти се стопиха. <laughs> Остават ни 20 минути, нека да ги използваме. Максимално. Особено лявата страна на залата се поизпразни хвърляйки поглед на там, виждам, че много хора отсъстват. Рубрика 331, страница 90 в английската версия. Свобода сигурност и правосъдие 18.01.04.02 Европейски фонд за беженците страница 97 в българския свитък. Юта иска да предложи нещо на докладчика. По отношение на Европейския фонд за меженците, аз бих искала да предложа забележки забележки, свързани и с нашия център за контрол върху заразните болести. Тук има един протокол за здравното състояние на съответните лица агенцията в Стохолм не е в състояние да върши тази работа. Така че задачите на една агенция би трябвало да отговарят естествено на целта, заради която е създадена. До този момент ние не сме си позволявали да променяме толкова много профила, ориентацията на дадена агенция. И тъй като по отношение на агенцията не можехме да внесем тези бележки, затова смятам, че сега е уместно да ги внесем тук, така че да можем да подсигурим цялата тази дейност. В Европейския фонд за беженците, според мен, можем да поместим, така да се каже, съответните забележки, които да се отнасят до Европейския фонд за беженците. 180303. Това, са, това е административно управление. Моля да ме извините, но не можах да проследя всичко. Напълно съм съгласен с принципите, които чух, че тази е, забележка не трябва да е тук, ако става дума за Саконската агенция. Така че би трябвало да я отеглим. Що се отнася до другите агенции, не сме ги обсъждали до сега. Не. А, е, напротив, тъкмо обратното. Ставаше дума за това бележката да влезе тук, е, в Европейския фонд за бешенците. Но тъй като е, в първия ред сме включили административните разходи за Европейския фонд за бешенците. Ако искате, можем е, да отнесем тази бележка към 18.03.03. Може би там и е мястото. Това е само предложение за забележка, не за парите и не за сумите. Нали? Плащанията остават извън тази забележка. Подкрепям идеята, казва докладчика. Добре. Тогава бих предложил да гласуваме и за забележките тук в 330, а след това вече и за забележката предложена от Юта. Е, гласуване само на бележката предлагам. La première partie, euh, peut-être que euh, Utah peut nous... Първата част може би Юта ще ни информира. Само на немски съществува този документ. Става дума за разпространяването на един а, унифициран протокол за здравното състояние на беженците, така че този протокол да се използва навсякъде в Европа и той служи най-вече за защита на здравето, не само на самите беженци, но и на всички членове на е, обществата в нашата общност. Освен това става дума и за е, други документи, които гарантират вече достъпа до здравната система и достъпа до лечение на иммигрантите. Независимо от това, че е възможно тези хора да не са регистрирани, така да се каже, в службите за е, е, регистрация е, на жителите на дадено населено място. Това е вече много трудно. Струва ми се, че много трудно ще вземем решение. Искам да направя само една справка с документа. Но виждам, че тази забележка не е включена. Исках да видя оригиналния запис. 17.03.03.04. Там е. Страницата е 65-та на английския документ. Изменението е 700. Изменение 700. Аз мислех, че говорихте за 330. Или поне това беше моето допускане. Това означава, е, че вече всичко е ясно. Има две части по тази забележка и предлагате да гласуваме отделно Предложението е от Юта Хауген. Официално аз би трябвало да поема от тук нататък нещата, тъй като съм докладчик. Правя го. И вписваме това в 18.03.03. Това е фонда за беженците. Това е предложението. И докладчикът ще внесе това предложение. Първо гласуваме по първата част, след това гласуваме втората част. Like it. Да, можем да процедираме така. По първата част, кои са за? Против. Благодаря. Приема се. Втората част за. По втората част гласуваме. Кои са против? Втората част се отхвърля. Euh, Добре. Продължаваме. По тази страница всъщност нямаме каква да гласуваме. Само по отношение на 336 на изменението на Либе, може би трябва да гласуваме за задълженията и забележките докладчика. Докладчика е за. Кой още го подкрепя? Благодаря. Кой е против? Приема се. А сега Плащанията вече са гласувани. Да видим по-нататък. 513 трябва ли да се гласува сега? А, що се отнася до 338, като че ли Бих искал да ви предложа да направим това, което направихме по втори раздел, само че тук пак трябва да гласуваме ако предложението е да се възстановят ангажираните средства, плащанията по предварителния проект бюджет по хоризонтално гласуване, да, това предлагам. Аз също ще ви предложа за 337. ако желаете е, по някои от бюджетните редове да е, процедираме по друг начин, трябва да го кажете. Ако не, не. Няма да гласуваме 337, а сега 513. Казват ми, че и тук няма нужда, защото вече сме гласували. Не, все пак. Коригираме се. Докладчика е против. Гласуваме за 513. Мнозинството е против. Добре, отхвърля се. 600. Изменение 600 на НП. Но НП го оттегля, защото да, нещата излизат от рамките на бюджетния на бюджета. Можем да гласуваме положително. Предлагам това да направим. Няма решение никога да не надхвърляме предварителния проект бюджет. Различни мнения съществуват сред политическите групи за това е електронно гласуване. Non bon. Bon. Bien, je vous remercie, j'arrête le vote. Благодаря ви. Край на гласуването. Приключваме с гласуването. 15 за, 22 против, 1 въздържал се, отхвърля се. Отново обаче е, от НП гласували повече, е, което не, не изкриви е, крайния резултат, нали? Но аз няма да гласувам. По този начин 35-31 няма нужда да се гласува. 338 забележките. Кой е за? Докладчиката за. Кой е против? Благодаря. Приема се. 338. А сега 601 изменение. Внесено от НП, което излиза от рамките на е, ППБ. Докладчикът е за. Но се налага електронно гласуване заради различните позиции. Аз няма да гласувам край на гласуването. 16 за, 19 против. Отхвърля се. 514 на Обединената левица. Докладчикът е против. Кой е за? Обединената левица, естествено. Кой е против? Ето. Отхвърля се. 339. Така, тук става дума и за една числа, господин докладчик, не само за забележки. И вие сте за, включително и за числото, господин докладчик, така ли? Да. 339 е, на Либе. Докладчикът е за. Всички останали също. Доколкото знаем, що се отнася до плащанията, имаме хоризонтално изменение. Сега гласуваме за ангажираните средства, поетите задължения. Значи сте за и бележките също. Кой е за? Против? Двама против. Приема се. По този начин няма да гласуваме и следващото. Изменение следва подготвително действие 515 също не би, няма нужда да се гласува. Не, всъщност трябва да гласуваме 515. Обединената левица е за. Кой е още? 340 ли? Не, на 515 сме. Вие сте против, кои са за, гое, зелените. Отхвърля се с мнозинство. 340 от Либе. Комисията, докладчикът е за. Кой е за? 340. Предложение от Либе. Против никой. Приема се. Така обхващаме и следващия ред. И имаме изменение от Либе, пак в рамките на предварителния проект бюджет. Следващото 140. 342 също. Предложение от Обединената левица, срещу което е докладчика 516. Кой е за? Имаме разногласие, правим електронно гласуване. Аз мога да гласувам сега и не, няма да го направя. Край на гласуването. Отхвърля се. 13 за 22 ма против. Отхвърля се. 343 от Либе. Докладчика е за, за, против, приема се. Евродак 344 в рамките на предварителния проект бюджет не гласуваме. 42-27 от господин Еренхаузер. Докладчикът е против. Не го знае, но е против. Бяхме взели решение. Ако останем в рамките на предварителния проект бюджет, да не гласуваме повече, но ако искате да гласуваме. А по 42-27 нямаме възстановяване при предварителния проект бюджет. Следващите две имаме възстановяване. Приема се. 346. Европейски съюз за основните права. 4205. 347 от Либе за основните права. Ще приключим с борбата с насилието място. Започнахме с вино и ще приключим с борба с насилието. Гласуваме бележките по 43-45. Докладчикът е против. Кой е за? Никой. Извинете. Гласуваме и числата тук. И числата. Докладчика е против. Не. Всички са против. Имаме 702 от Йоран Фарм. Да надскочим предварителния проект и бюджет. Трябва да направим електронно гласуване. Начало. Аз няма да гласувам. Винаги като реша да гласувам, ми казват, че има много от нашата група. Приключихме. 23 против. Това е мнозинство. 13 за, 702 отпада. Сега гласуваме 43-25 бележките. Всъщност това е същото. Но гласуваме само за бележките. Докладчика е против. Кой е за? Бележките. Разногласие. Кой е за? против? мнозинство. Отхвърля се. И стигаме до 25 от Комисията по женските въпроси. Кой е за? Против? Господин Полкрос, сте против жените. Това ще го отбележим. Мнозинството е за. Благодарим на преводачите. Последното е 348, по което не се налага да гласуваме, тъй като е възстановяване в рамките на предварителния проект бюджет. Госпожи и господа, благодаря. Постигнахме добър напредък и след да ще продължим и ще приключим с трети раздел. Приятен обед! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le rapporteur? We will continue this heading. Ще продължим с този раздел в 3 часа.